And have some Надявам се всички да носят своите карти за гласуване. И веднага ще преминем към тази дейност, защото и денят е много натоварен. Затова веднага преминаваме към точка 8 дефицит на култура и ФЕС, намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем 132 изменения. Докладчика и е докладчика в Сянка обсъдиха 11 компромисни варианта. Ние им благодарим за това. И Надяваме се, резултата от гласуването ще доведе до консенсус и ще представи всички становища, така че веднага давам думата на Мартин, на докладчика, тъй като беше обявено устно изменение. Има думата нашия докладчик. Уважаеми колеги, виждате, че когато има толкова много изменения, това означава, че за тях се крие много работа. Съвместно с докладчиците в Сянка се опитахме да постигнем много компромиси. И в крайна сметка, след като постигнахме тези компромиси, можехме да кажем, че всичко се приема единодушно, но за съжаление бяха внесени много устни изменения или някои от компромисите бяха поставени под въпрос. Но компромисите, които постигнахме с докладчиците в Сянка, то тези компромиси се подкрепят от политическата ми група. И на друго място имаше една тема, която дискутирахме и тя беше свързана с животинските протеини. Все пак постигнахме един компромис и ние Можем да приемем този компромис, въпреки че е трудно, като си има предвид настояща дискусия в Германия, където става ясно, че проблемите са свързани с контрола и надзора. Може би в тази връзка да се внесе едно изменение. Темата за ГМО като политическа група ние ясно дадохме да се разбере, че според нас тази тема не а, трябва да се включва в доклада, защото а, с доклада не искаме да <clears throat> запълним тази празнота, свързана с а, продоволствената сигурност, а не да се занимаваме с ГМО. ГМО има съвсем друго предложение и ето за това ние предложихме да се постигне компромис. Докладчиците в Сянка апелират тези изменения да бъдат отеглени. Може би днес ще бъде сторено това, до настоящия момент не е станало. Надявам се доклада да получи одобрение от мнозинството. Благодаря много, Мартин веднага да преминем към гласуване, ако няма други желащи да се изкажат. И така, пред вас е списъка за гласуване. Присъстват 20 представители на НП, само 17 от тях могат да гласуват. Нека да проверим. И така. Моля, гласувайте по първо компромисно предложение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се това предложение. И някой иска думата ли? А, тази сутрин има някакъв проблем с моята карта. Нека да проверим. Ако картата продължава да не действа, вдигайте ръка. Така, сега второ компромисно предложение. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте по 95-то изменение. изменение. Вото су 95. Край на гласуването по 95-то. Приема се. c'è una richiesta di emendamento orale. Сега има е, искане за устно изменение, така че е, трябва да ви попитам, съгласни ли сте да гласуваме по това предложение? Няма против. Е, нека директно да преминем към гласуване на това предложение. Е, моля, гласувайте по устното е, изменение на господин Офман. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се това устно изменение. Преминаваме към компромисно предложение 3. Край на гласуването. Приема се. 99-то е, изменение на Николеско. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към стотно изменение на Гарсия Перес. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 101 изменение, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването по 101. Отхвърля се. Изменение 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към компромисно предложение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, по 106-то изменение. Моля, гласувайте. 106-то. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто и петнайсто изменение на лавия. Моля, гласувайте по 115. Прекратете гласуването. Приема се. 117 изменение. Устно изменение. Всички ли са съгласни да се гласува това изменение, представено от господин Лавия? Добре, моля, гласувайте тогава. По 117. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към седми компромис. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сто и шестнайсто изменение, моля гласувайте. А, прощавайте, поправя се председателя. Моля да ми извините. Преминаваме към Осмо предложение за компромис. Моля, гласувайте. Осми компромис. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И така преминаваме към предложение компромисно 9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 129-то изменение. Раймерс и останалите колеги, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се това изменение. И 131 изменение на господин Николеско. Моля, гласувайте по него. Прекратете гласуването. Приема се. А, продължаваме по-нататък. Преамбилна точка 1А. Моля, гласувайте по нея. Край на гласуването. Приема се. А, второто. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърта точка. Шикерски. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Трета точка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се тази точка. Преминаваме към пета. Пето изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 6. Chiusa la votazione sul 6. Край на гласуването. Приема се. седмо изменение на Лефол. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осмо. Моля, гласувайте. Също се отхвърля. Преминаваме а, към девето изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Десето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12. Всички ли гласуваха? Да, отхвърля се или не? Това беше закачка с господин Лефоль. Тринайсто. Моля, гласувайте по 13-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 14-то. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 15. то Кълниете. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се това изменение. 16. На Дълнта. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се това изменение. 17. то Моля, гласувайте по 17 то изменение. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 18. то Гласувайте по 18, то моля. Край на гласуването. Приема се. 19. то няма да гласуваме по него. Преминаваме към 21. 21 изменение. Край на гласуването. Приема се. 22. Гласувайте по 22 изменение. 22. Край на гласуването. Приема се. 28. Изменение. Моля, гласувайте по 28. Глас... Всички ли гласуваха по 28 изменение? Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то. Моля, гласувайте по 29-то изменение. Прекратете. Приема се. 30-то изменение. Моля, гласувайте по 30-то изменение. Всички ли са съгласни с това изменение на Лефоль? Приема се. Преминаваме към 31-во. Ашвард, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 32 изменение, моля гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте по 34-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете, приема се. 36-то изменение. 36-то. Гласувайте по 36-то. Прекратете гласуването. Приема се. 37-мо. Гласувайте по 37, моля. Прекратете. Отхвърля се 37 изменение. 38. Да, ще гласуваме по 38. Гласувайте по 38 сега. Прекратете. Приема се. 39-то изменение. Гласувайте по 39-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 40. Моля, гласувайте по изменение 40. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 41. Гласувайте по 41 изменение. Приема се. 42. Изменение на Майер. Гласувайте по него. Прекратете. Отхвърля се това изменение. 43. Гласуваме 43-то изменение. 4-3. Всички ли гласуваха по него? Прекратете. Приема се. 44-то. Всички ли гласуваха по 44? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 44-то изменение. Минаваме към 45-то. Край на гласуването. Приема се 45-то. 46-то, моля гласувайте по него. Всички ли гласуваха за 46-то? Прието е. 47-мо изменение. Гласувайте по 47-мо. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 48. 48. Прекратете гласуването. Приема се. 49. Гласуване по 49-то изменение. Приема се 50-то. Приема се 51-во. Приема се и 51-во изменение, 52-ро. Край на гласуването. Приема се. Всички изменения дата. Да бяха прияти. Сега преминаваме към 55-то. Отново на Дънта. Само негови изменения гласуваме като че ли. Всички ли гласуваха по 55? Приема се. 56-то, моля гласувайте по 56-то изменение. Приема се то. 57-мо на лавия. 57. Край на гласуването. Прият се. 58 изменение. Преамбилна точка Н. Край на гласуването. Прието. 59. Моля, гласувайте по 59-то. Край на гласуването. Приема се. 60-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте по 60-то. Край на гласуването. Приема се. 61. во Моля, гласувайте по 61 во изменение. Край на гласуването. Не се приема. 62 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение. Моля, гласувайте за него. Край на гласуването приема се 63-то изменение. Преминаваме към компромисно предложение 10. Люфоли Донта се приемат. Това е странно. Но нека да гласуваме по компромисен вариант 10. Приема се той. Седемдесет и първо изменение сега. Край на гласуването. Приема се. 72. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 73-то. Моля, гласувайте по 73-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 76-то сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 78 изменение. Гласувайте, моля. И това изменение се приема. 11 предложение за компромис. седесети 78, също сме съгласни по него, казахме. Компромисно предложение 11 и то се приема. Край на гласуването по компромисно предложение 11. Прието е то. Съгласни ли сте по това предложение устно изменение? Нека да гласуваме тогава по него. Приема се. Сега преминаваме към 84-то изменение на Егле. Моля, гласувайте. Приема се. И накрая 85-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега трябва да гласуваме текстовете на Комисията по околна среда. Четвърто изменение. Моля, гласувайте по него. Четвърто изменение на околна среда. Край на гласуването. Приема се. Пето а, на Комисията по околна среда. Приема се също. Шесто сега изменение, внесено от Комисията по околна среда. Моля, гласувайте по, по него. Край на гласуването. Приема се. И накрая девето изменение на Комисията по околна среда. Да гласуваме по него. Край на гласуването. Отхвърля се. Нещо не ни допадат тези изменения от Комисията по околна среда. Сега нека да гласуваме целият доклад с така приятите изменения. Доклада по дефицитът на протеинови култури. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А Жозе Бове е против. Край на гласуването. Приема се, така че поздравления за Мартин Хаузлинг. Bene, il prossimo, un momento per... Eh? Fate un punto della situazione. Une fois de plus, le projet tente la bataille. Bene. Prendete una boccata d'ossigeno perché dobbiamo andare... И така. И сега, по доклада на господин Папа Стамкос има много изменения също. Are you ready, Papa Stamkos? Yes. We have a lot of votes. Well, yes. yes. Passiamo ora alla votazione sul progetto di relazione d'iniziativa dell'onorevole Giorgios Papastamkos. И така, нека да преминем към инициативния доклад на колегата Папастамко за Европейското селскостопанство и международната търговия. Над 320 изменения бяха предложени, внесени и докладчика внесе три компромисни изменения. А, Жорж, искате ли да се... Георги, искате ли да кажете нещо? Не. Значи пристъпваме директно към гласуването. И започваме с изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. 19. Край на гласуването. Приема се. 25 изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. А сега изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля, гласувайте изменение 24 то сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Моля, гласувайте. 28. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Момент, казва председателя. 32 изменение на Войчеховски. Моля, гласувайте 32 изменение. Приема се. А сега 37 изменение. Моля, гласувайте. Приема се 37. Изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и четвърто отпада. А сега гласуваме 38. Моля, гласувайте. А, извинете, поправя се оратора. 36-то първо на тарабела. Моля, гласувайте 36-то изменение. Приема се. Изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 39. Моля, гласувайте 39-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54. Моля, гласувайте. Изменение 54. Край на гласуването. Приема се. А сега 42. Моля, гласувайте. Приема се. А сега 43-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Приема се. А сега ще гласуваме становището на комисията Инта. Моля, гласувайте. Има грешка? Някой не е успял да гласува ли? А, аз съм се объркал. Отпада, защото сме приели а, компромисно изменение 2. Добре, разбрах, казвам. Поправя се председателя. Добре, пристъпваме към 55-то изменение. На следващата страница. Моля, гласувайте. Той е в три части. И така, гласуваме първата част. Моля, гласувайте 55-то изменение. Край на гласуването. Председателят не говори с включен микрофон. Mi dice il segretariato che ci potrebbe essere qualche differenza tra la vostra lista di voto e la... Секретарията ми казва, че явно има различия между моя списък за гласуване и вашия. Така че, моля ви, следете внимателно какво казвам. И така. Гласуваме 57. 57. Моля, гласувайте. 57. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. А сега? Гласуваме 59-то. Моля, гласувайте. 59. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 56-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега изменение 60 на докладчика. Моля, гласувайте 60-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 61-во изменение. Моля, гласувайте. 61-во изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега 66-то. Изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, мисля. Да, отхвърля се. А сега 63-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 64-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 тарабела. Гласувайте. Приема се. 65-то изменение на докладчика. Моля, Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме становището на комисията Инта, параграф 13. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? толка е по-равно, кажи речи. Прекратяваме гласуването, отхвърля се. Само с два гласа. Разлика. А сега изменение 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет първо изменение. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Приема се. А сега 76-то на Алвес. Моля, гласувайте. Мисля, че се отхвърля. Прекратяваме гласуването. Да, отхвърля се. А сега гласуваме 77 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 78. Моля, гласувайте. Всички ли се съм гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 79-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83-то изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 84-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 86-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме няколко предложения на комисията Инта. Параграф 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към изменение 88 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 89. Моля, гласувайте. Приема се. А сега гласуваме изменение 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 93 на следващата страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 105 Изменение 105 на Паулсен. А, господин Тарабела поиска думата. Тъй като изменение 101 не е покрито от компромиса, защо в такъв случай не го гласуваме, а скачаме директно на 105? Секретарията ми казва, че то отпада, защото се включва в компромисното изменение. Така че гласуваме изменение 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 106 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега параграф 5 от предложението на комисията Инта. Моля, гласувайте. Не доприема се. Изменение 107 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 108. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 109-то изменение, разделно гласуване. Нека да гласуваме първата част. Моля, гласувайте първата част на 109. Приема се. Втората част в момента гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега изменение 115 в две части. Моля, гласувайте първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част, моля гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 116. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега предложение на комисията Инта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 117, пак на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме ново становище на комисията Инта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 124-то изменение. Има много хора, които са го писали, така че надявам се няма да го отхвърлите. Моля, гласувайте. Приема се. А сега изменение 125. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 127 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега предложение на комисията Инте, параграф 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 14. Все така, предложение на комисията Инта. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Параграф 15, пак на Инта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега стигаме до съображенията. И така. Съображение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Две. Гласувайте. Това са изменения към точките от преамбюла. Край на гласуването приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте. Приема се. И накрая А, някой не е гласувал ли? А, председателя не е гласувал. Да, защото се разсеях. Но все пак секретарията отбеляза моето гласуване. Да, да, не се тревожете. И така. И измене... гласуване по предложенията на комисията по развитие. И така, имаме няколко предложения. Нека да започнем с параграф 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас разлика. Параграф 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 7. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Е, явно социалистите нещо бъркат в гласуването. Добре. Подгласувахме. гласувахме. Прието. А сега параграф 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега параграф... Не. Сега цялата резолюция с внесените изменения. Моля, гласувайте. Това е финалното гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление на господин Георги Папастан. А сега поемете дъх и ще продължим.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

има много желаящи, които искат да вземат участие. Това беше една важна информация. И така преминаваме към а, гласуването на доклада на Елизабет Егле, ролята на жените в селското стопанство и селските райони. Докладчик Елизабет Егле. 137 изменения са внесени. 7 компромиса са изготвени. Елизабет, искаш ли да вземеш думата? Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. За мен е важно всички, най-вече докладчиците в Сянка и сътрудниците, да благодаря на всички тях. Това беше един едно много интересно сътрудничество. Докладът е много важен и интересен. Коства ни много усилия, много до, а, допълнителни задачи бяха а, свършени. След днешното гласуване докладът ще поеме една ясна линия, съдържа ясни формулировки. Има конкретни предложения, свързани с засилване ролята на жените в селското стопанство. На три неща искам да се спра. Акцента на доклада е поставен от наша гледна точка, от гледна точка на Земеделската комисия. Акцента е поставен върху социалната и економическа роля на жените в селските райони. Ето защо тяхната роля трябва да бъде засилена. Аз подчертах, че трябва да има положителна дискриминация на жените и това искам да благодаря, че ние ем, бяхме способни да изготвиме ни е, разумни компромиси. На второ място, нещо с което не съм съгласна, за е, засилване на обществения транспорт в рамките на инфраструктурата. Да, транспорта трябва да бъде а, поощряван, но транспорта трябва да премине във втория стълб. Но такова едно предварително решение е трудно да се вземе в рамките на ОСП. Ам, Едно изменение беше прието, което предвижда повече пари за транспорт в селските райони. И тази част от доклада трябва да бъде обсъдена от Комисията по транспорт. Тя няма място тук. На трето място има несъгласие относно 131 изменение за, за оказване на подкрепа на държавите членки. Става въпрос за собствеността между партньори, които нямат сключен законен а, брак и относно собствеността на а, земята и за това дали може да се развива земеделска дейност върху а, тези площи. Относно параграф 19, трябва да има едно по, една по-проста формулировка и тази формулировка значи, че трябва да се подкрепи ролята в селското стопанство, като им се даде възможност да упражняват замеделска дейност, също и по отношение на участието им в собствеността на това стопанство. Трябва да се постигне един консенсус и аз мятам, че тази формулировка трябва да бъде ам, а, изменението трябва да бъде отхвърлено и да се приеме а, първоначалната формулировка. Надявам се, че докладът ще бъде прият и ще постигнем един разумен компромис. Благодаря, господин председателю. Благодаря, каза председателя. Благодаря, е, Елизабет, за тези ясни думи. Ще го вземем в предвид и така преминаваме към гласуване. Компромисно изменение първо. Моля, гласувайте. Приема се. 39-то изменение. 39-то се отхвърля. 40-то. 40-то изменение. Отхвърля се. 41 то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 Отхвърля се. 44-то. 44-то изменение. Отхвърля се. 45-то. 45-то изменение. Четиридесет и шесто. Отхвърля се. Четиридесет и седмо. 47 изменение. Приема се. 48. 48 изменение. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 50-то. 50-то изменение. Отхвърля се. Четиридесет и девето. Четиридесет и девето изменение. Приема се. първо. 51. първо изменение. Отхвърля се. 52. 52 изменение. Приема се. 53. 53. Всички ли гласуваха? Приема се. 54. то Приема се. 55. 55. Приема се. Второ компромисно изменение. Всички ли гласуваха? 63-то. Всички ли гласуваха? Приема се. Трето компромисно изменение. Всички ли гласуваха? Приема се. 72. Това е устно изменение. Има ли възражения? Ако не, гласуваме по 72. Всички ли гласуваха? Приема се. Седемдесет и четвърто. Всички ли гласуваха? Отхвърля се.

Възражения? Ако не, гласуваме по 76-то. Всички ли гласуваха? Приема се. 77. 77. Отхвърля се. 78. Отхвърля се. 79-то. 79-то. Изменение на председателя. Всички ли гласуваха? Благодаря за доверието, което ми гласувахте. 80-то. Осемдесето. 80 Отхвърля се. 81. Приема се. 82. 82. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 83. Разделно гласуване, първата част. 83-то първа част. Приема се. По втората част на 83-то. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Още едно устно изменение всички ли са съгласни? Тогава гласуваме по 84-то. Приема се. 85-то. На Никълсън. Всички ли гласуваха? 85-то се отхвърля. 86-то. 86-то. Отхвърля се. 88. Отхвърля се. Четвърто компромисно изменение. Моля, гласувайте. Приема се. Моля да ме извините. Вие сте прави. Трябва 89-то да гласуваме. 89-то. Приема се. И сега 90-то. Приема се. Сега можем да продължим. Извинете. 97 на Раймърс. Всички ли гласуваха? 97. Отхвърля се. 98. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Деветдесет и девето. Деветдесет и девето. Приема се. Устно изменение на докладчика. Всички ли са съгласни? За. Против госпожа Люленки иска дума. Да, аз съм автор на това изменение, господин председател, и е, трябва да ви кажа, че във френската версия аз е, не съм запозната с устното предложение за изменение. Искам просто да обърна внимание върху неправилния превод. Тук не става дума за престасион, е, както е във френския текст, мерки за защита на майчинството. Е, исках да посоча това, не за да се цитира на директивата за какво става дума в този текст. И не виждам защо докладчика е против това. Само се припомня нещо, което е казано в приятата директива – за а, съпрузите. Това исках да кажа. Благодаря, госпожо Люлинг. Елизабет има думата. Аз мятам, че първоначалната формулировка е правилна. Госпожа Люлинг има право. 41 от 2010 е директивата, към която се прави препратка чрез тази формулировка. Искам да кажа, че оригиналната формулировка а, прави препратка до тази директива за това, че съпрузите имат право на защита и също те жените попадат под специалната защита на майките. Така че тази формулировка покрива нещата по-добре, отколкото ако сега по-отделно назовем нещата, така че нека се придържаме към списъка за гласуване. Да, аз съм съгласен, каза председателя, с докладчика, но а, дали госпожа Люлинки е против? Ако е така, съгласно е, правилника не можем да гласуваме. Ако сте за... Не мога да разбера, господин председател, защо не се цитира буквално това, което е записано в директивата. Защото хората, които четат а, сега този текст, на тях нищо не им говори а, номера на тази директива. Важното е да се посочи изрично и да се цитира това, което трябва да се направи. За мен това е изключително важно. Ако Елизабет е съгласна, можем да гласуваме по изменение 100 и можем да вземем предвид казаното. Добре, изменение 100. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Изменение на госпожа Люлинг приема се. Значи проблемът е решен. 101 изменение. Не, по 102 на Харкин. Отхвърля се. 103 в две части. Първа част на 103 Приема се. Втората част на 103 Приема се. Сто шесто на Никълсън. Приема се. Пето компромисно изменение. Моля, гласувайте. Приема се. Сто и шестнайсто. всички ли гласуваха? 116 се приема. Шесто компромисно изменение. Приема се. И така преминаваме към 121 во изменение. Всички ли гласуваха? 121 во се отхвърля. 123-то. 123-то. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 124-то. 124-то изменение. Приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателя. Отхвърля се. Сто двадесет и пето. Сто двадесет и пето. Приема се. 126 шесто. отхвърля се.

Устно изменение от Гарсия Перес. Някой против? Ако не, гласуваме. 129-то изменение. Приема се. 130 Приема се. 131 Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 132. 132. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 133. 133. Отхвърля се. 134. Приема се. 136. 136. Отхвърля се. Първо. Първо. Изменение. Всички ли гласуваха? Приема се. Второ. Отхвърля се. съображение от преамбила трето. Приема се. Четвърто. Четвърто. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Шесто. Шесто изменение. Приема се. Седмо. Седмо изменение. Отхвърля се. Осмо. Осмо изменение. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Приема се. Още едно устно изменение от госпожа Егле, докладчика. Гласуваме. Моля, гласувайте. Приема се. 12 изменение. Приема се. 13. Устно изменение от госпожа Данцила. Съгласни ли сте да го гласуваме? Добре. Мор... Край на гласуването. Приема се. 14 или не, 16-то, поправя се председателя, 16-то изменение. Господин Мълца. Отхвърля се. 18. Приема се. 19. Отхвърля се. 20. Всички ли гласуваха?

Отхвърля се. 26-то. Първата част. Първа част по 26-то. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Втората част на 26-то. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 27. Отхвърля се. 29-то. Приема се. 300. 300 изменения. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. И накрая 31 во изменение, разделно гласуване по първата част. Приема се. По втората част на 31-во изменение, моля гласувайте. Втората част се отхвърля. Сега крайно гласуване, окончателно гласуване по доклада с изменения му вид. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Добре. Сега остава само да из... поздравя Елизабет по нейния доклад, свързан с ролята на жените в селските райони. И така, нека да продължим. Va bene, un minuto di stretching. една минута почивка. Prendiamo il lavoro e iniziamo con la punto 1. И така, нека да преминем по-нататък по нашия дневен ред, точка 11. Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селско-стопански продукти. Господин Ашвард е докладчик. Това в резултат на обсъдените между март 2008 година и сега двустранни споразумения се осъществява пълна допълнителна либерализация на чувствителна продукция 60% от търговския об... обмен между ЕС и Норвегия а, месо, плодове и зеленчуци, млечни произведения. Има специфични а, разпоредби, а, свързани с управлението на тези квоти за сирената. Изготвен е а, за а, становище, така че нека веднага да дам а, думата на Ричард. Uh, Благодаря, господин председател. Така както справо казахте, този доклад беше направен от Комисията по международната търговия, но нашата комисия беше поканена да даде становище по сълскостопанските продукти. Така както казахте, има споразумение и между Европейския съюз и Норвегия в економическата област и ще има разглеждане на тези търговски споразумения на всеки две години. И има общо е, споразумение. То е по обща тематика, но има също така а, значително намаляване на някои а, квоти за определени продукти и за такси. При настоящото предложение а, има призоваване към повече либерализиране на селскостопанските продукти и да има също така пълно либерализиране на някои по-специфични продукти. Това засяга 60% от селскостопанското производство и търговията между Европейския съюз и Норвегия. 60% които ще бъдат напълно освободени от всякакви такива тарифи. А, има обаче други по-чувствителни, така да се каже, продукти, например а, а, декоративни растения, плодове, зеленчуци, месо а, и там има по-специфични разпоредби. И е, също така за сиренето, където се предвижда да има нещо като квота от 7000 тона сирене. При прилагането на това споразумение, това означава, че ще има промени в доходите, в митническите доходи, на стоеност около 4,6 милиона евро. Разбира се, комисията работи доста по доклада и искам да препоръча да, на комисията тук да приеме този доклад и да даде одобрението си. Благодаря. Грация, Ричард. Благодаря, Ричард. Нека да действаме бързичко. Господин Лавие поиска думата. Но нека да ви припомня, че 27 януари 12 на обяд е крайният срок за внасяне на измененията и гласуването е предвидено за 7 февруари в комисия. Ако няма желаящи да се изкажат, а, но нека да чуем господин Лавия. Исках да задам един въпрос а, към комисията. Видях, а, че в това предложение за споразумение с Норвегия има приложения, в които са посочени продуктите. И се добавят всички цитрусови плодове с изключение на портокали. И не мога да открия портокалите в нито една от категориите, така че какъв е режима за този продукт. Е, за, особено за страните от Южна Европа това е много важна е, продукция. Нека дам думата на комисията за отговор. Трима представители има тук е, на комисията. Кой от тях ще вземе думата? Благодаря, господин председател. Нека да се представя. Аз съм господин Кларк а, и съм от Генерална дирекция Инта за международната търговия. Разглеждаме този въпрос вече от месеци. Искаме да благодарим на докладчика господин Ашвард, споделяме неговите заключения. А, и наистина считаме, че заслужава, този доклад заслужава одобрение. Споразумението не беше лесно за постигане въпреки че имаме накрая такава клауза за либерализиране, при все това беше отне много време да накараме Норвегия да седне на масата за преговори. А знаете, Норвегия има сравнително слабо и непродуктивно селско стопанство, много висока защита на границите и и, и съответно а, недостатъчен, а, недостатъчна търговия с Европейския съюз в това отношение. За това има какво ще да се желая. Така както беше казано, обаче преговаряхме за... и имаме в крайна сметка този резултат. Както докладчика знае, чрез това споразумение Норвегия либерализира 20%, още 20% от, своите, от своя внос от Европейския съюз и така вече 60% от целия внос е е, е освободен от такси. относно въпроса за портокалите, ние искахме да се включи това в преговорите, но нямаше начин. Просто Норвегия отказа всякакви а, споразумения по този въпрос, така че най-вероятно ще продължим да договаряме. Мисля, че в момента Европейския съюз ще иска едно реципрочно отваряне за вносица в Норвегия, но като цяло е в Норвегия не е поне за сега не е показала голяма тенденция в тази насока. Очакваме одобрението на споразумението от Норвежкия парламент. Предполагаме, че това ще стане през февруари и после съвета и комисията ще подпише споразумението и се надяваме, че парламента, вашия парламент ще го одобри, за да влезе то в сила. Благодаря. Bene, ringraziamo il direttore Clark e se il relatore... Благодаря представителя на комисията и ако докладчика е съгласен, нека да спрем до тук, като отново припомням, че до 27 януари на обяд трябва да внесете измененията за да се гласува в нашата комисия този доклад на 7 февруари. Благодаря ви. Сега можем да преминем към 12-та точка – системи за качество, приложими за селхостопанските продукти. Законодателно предложение от голямо значение. Комисията през декември прие пакет за качеството в резултат на дълъг процес за допитване по зелената книга. Тук са включени две предложения за регламенти за качеството на селско селско-стопанските продукти и за стандартите, пазарните стандарти. Също и етикетите на продуктите ЗНП и ЗГУ. Нашият колега Кота беше изготвил проект за становище. Привличам вниманието ви и върху разпоредбите, свързани с делегираните актове и приложението. Трябва да видим как в близките години ще се разработят тези политики, така че да бъдете хармонизирани с Лисабонския договор. Ще продължим дискусията в една работна група на Телие на 15 март. И сега ще дам думата на комисията, Генерална дирекция Агри, както и на докладчика. Комисията, госпожа Салас. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, дами и господа. Благодаря за тази възможност да се изкажем по а, това предложение за пакет, свързан с качеството. Това наистина е основен важен елемент от ОСП. И тези предложения е, вече са включени в е, един е, процес на съгласуване и допитване. Още през 2008 година представихме зелена книга по този тема, включващ различни становища на заинтересованите сектори и бяха очертани е, основни насоки, които комисията е, трябва да обсъди. Резултата на всичко е, това са предложенията, направени преди няколко седмици, които могат да бъдат разгледани в тясно сътрудничество с парламента. Пакета за качеството включва две законодателни предложения – едно за търговските, за пазарните стандарти и системите за качество, традиционните специалитети и всичко това. Два текста бяха прияти от комисията за географските указания и за доброволното сертифициране и те могат вече да се използват. Идеята ни е да помогнем на производителите да изтъкнат качествата на техните продукти и тези, които се вписват в е, национална и местна традиция както и продукти с специфични качества, които да бъдат доведени до знанието на потребителя. Законодателното предложение, свързано с пазарните стандарти, като изключим тези аспекти, които са свързани с прилагането на Лисабонския договор, предвиждат едни основни стандартни изисквания – и е, всъщност всички потребители е, желаят да има подобни е, стандарти, свързани с безопасността на храните. Ако е необходимо в бъдеще, могат да бъдат разработени по-специфични стандарти, които да бъдат въведени в отделните сектори. след като се проведе оценка на въздействието, етикетите за происхода, това също е предмет на широки обсъждания и също така защитата на потребителите съгласно съвместното взимане на решение този принцип. Предложенията свързани с системите за качество целят да засилят, да упростят тези системи, които вече съществуват. ЗНП и ЗГУ както и а, е, е, добавяне на нова възможност, така че а, е, да се подчертаят някои специфични а, компоненти. За какво става дума? Що се отнася до географските указания – и защитените наименования за происход. Искахме да изясним приложното поле с по-ясни определения, да а, посочим и връзката между а, а, географските указания и марките. Искахме да се доизясни и а, ролята, или по-скоро да бъде тя призната на а, обединенията на производители – както и контролната дейност по прилагането на процедурите, които трябва да бъдат опростени, това, което ние желаем е да опростим тези процедури, така че да облегчим на практика прилагането им по отношение на традиционните а, продукти, на храните с традиционно специфичен характер, и сме се стремили да обхванем в тази система тези заявления, тези производителите, които искат е, да запазят е, наименованието е, за преработени продукти. Защото логиката на целия този пакет с географските указания, важното е тук да се защити, да се гарантира закрила на ноу-хау за производството на а, тази традиционна а, стока, на този традиционен продукт. И а, ние а, включваме всички тези а, указания, наименования, които бяха преди разпръснати, а сега а, ги групираме. А, пакета се допълва от две съобщения на комисията в две основни насоки на тези компоненти, които са включени в други продукти. по отношение на географските указания, както и поредица от мерки, от разпоредби за доброволно сертифициране така че производителя да може да се възползва от всички инструменти, за да защити продукцията си. Всъщност това, което желаем да постигнем с този пакет, е да гарантираме едни по-добри рамки, така че да бъде съобразено и ценообразуването с тази специфика на тази категория продукти и ще продължим да работим заедно в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. Благодаря на представителката на комисията. А сега ще дам думата на докладчика госпожа Гарсия Перес. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на комисията за презентацията. Сигурни сме тук в тази комисия, че има съгласие за това, че всички искаме качествени селскостопански продукти, които съответно да отговарят на спецификите на нашето земеделие. Това е важен елемент от конкурентоспособността на целия сектор. И мисля, че също тук трябва да дадем и отговора на хората, които търсят, а, които се интересуват тези храни с традиционно специфичен характер. Искам да благодаря на другите групи, които се занимават с досието. А, като цяло виждам нещата положително. А, относно контролираните режими. И създаването на срокове за определене кой продукт е с традиционно специфичен характер е, е мисля, нещо добро, но все пак искам да чуем мнението на другите колеги. А, като цяло виждам, че комисията се е опитала да опрости а, нещата, но да осигури високо ниво на защита. И това както вътре в Европейския съюз, така и извън говорим за географските региони, за специфичните, за спецификите на продуктите, но все пак имам въпрос към комисията. Как предвижда създаването на инструменти, които да имат роля така че те да отговарят на желанията на всички производители на подобни продукти на пазара. Секторът определено е загрижен за тази тема? Е, ще има ли на отделни групи и производители ще имат ли някакви компетенции? Разбира се, трябва да се вземе предвид общото съгласие, което а, беше определено в парламента след доклада Скота. Но не виждам защо в предложението на комисията е изчезнало предложението за продукти от планинските райони. Говорим за качество. И аз съм за поддържането на единството на пазара. Защо? Защото, така да се каже, има режими за качеството. А какво ще стане сега с новите мерки и с новите норми за пускане на, на пазара относно общата организация на пазарите? Мисля, че някои правомощията ще минат през делегирани актове. Е, аз мисля, че трябва да се осъществи равновесие по тези въпроси и парламента трябва да запази своята функция на, съ... на съзаконодател. А, нека да разгледаме Анекс 2034-2007, 1120... 234 от 2007 и за продуктите, които нямат някакви норми за качество, поне до днес, ще е, бъдат прилагани международните норми. Имаме ли система, която функционира вече на ниво държави членки? Мисля, че това е общия въпрос, по който бих желала да чуя комисията. И Както вече казах, искам да изслужим мнението на колегите, на докладчиците Сянка от другите групи и искам да кажа, моята цел е да си сътруднича с комисията и с всички вас, за да стигнем до една позиция на парламента, която да е възможно най-единна и да отговори на всички а, тревоги, на всички мнения за да можем в последствие да преговаряме с съвета по един пакет, който ще отговори на очакванията на целия сектор. Благодаря, казва председателя. Благодаря и Радче. Сега можем да започнем дебата. Но все пак, следващото, следващото заседание по тази тема, специфично заседание, е 15 марта. И а, първоначалният доклад ще бъде представен 28 март, крайният срок за представяне на измененията 11 е април и приемането му 25 май. А сега има много желащи да се изкажат. Господин Раймерс. Данка. Благодаря. Първо, приветствам това, че ще бъдат обхванати няколко регламента. Ние изискваме все по-високи стандарти от нашите земеделски стопани. Трябва да им дадем възможност в крайна сметка да разполагат с някакви маркетингови и пазарни механизми. Ако а, тези стандарти станат задължителни, то тогава отнемаме един маркетинг инструмент на замеделските стопани. Това значи, че всички трябва да го правят и ето защо а, това няма да бъде възприемано вече чрез рекламата и маркетинга. Да, важно е обозначението. А, и тогава земеделските стопани ще правят нещо хубаво, което ще е в а, а, полза за тях. Следващите, по-нататъчните точки можем да ги да обсъдим. Благодаря, госпожо Раймес. Господин Дорфман, аз смятам, че като цяло предложението на комисията е изготвено съвсем на време. Добре е да има едно упростяване на защитените наименования за происход. За виното обаче тези общи рамки не трябва да се е, отнасят. Не казвам, че тази рамка не е добра. Относно значението на наименованията за происход за Италия, Франция, Испания. Там тези наименования имат една голяма традиция, а в Северна Европа няма такава традиция. Предлагам, смятам, че предложението на комисията трябва да включи и активната защита на тези обозначения. Тези обозначения трябва да бъдат защитени, както казах, така че да се предотврати производството на фалшификати на тези продукти, например пармезан, фирая, бира и така нататък. Това са а, традиционни об, обозначения. Смятам, че една друга важна тема и докладчика я засегна – Дискусията свързана с ролята на потребителя и на ползвателя. И представите на комисията каза, че тези обозначения а, трябва да са общодостъпни наименования, но а, тези обозначения имат голямо значение. На пазара те имат, играят ролята на една марка. И така трябва да се опитаме да свържем тези две неща. От една страна ползвателя трябва да има влияние върху формирането на това обозначение и една по-голяма възможност да разполага с тази не точно марка, но с това обозначение. За да се предотврати унищожаването на някои от обозначенията, и да се стигне до тяхната а, пазарна реализация. Трябва да внимаваме много с а, преработените продукти. Това е една щекотлива тема. В бъдеще трябва да е възможно, например, един сандвич, в който има прошуто ди парма. Не трябва сандвича, целият сандвич да се казва а, така трябва да внимаваме, е, трябва да се гарантира контролът на географските обозначения и на обозначенията за происход. В доклада на колегата Кота съвсем ясно беше е, подчертано понятието планински регион. Трябва да бъде уточнено това понятие, също трябва да бъде регулирано неговото използване. До последния момент това обозначение беше в текста, сега вече не е там. Може би, защото това е една чувствителна тема. Не знам дали предложението да се включи това понятие ще а, доведе до нещо, но аз смятам, че а, важно е това обозначение да, да бъде изписвано, защото а, нещата стават по-обозрими за потребителите. Благодаря, господин председател. Доклада на колегата Скота наистина се радва на широка подкрепа от парламента. Това, което не можем да открием в становището на комисията, но беше да доклада, се стремим да го включим отново с изменения. Аз Приветствам това, че комисията подкрепя нашите предложения, свързани с на е, защитените наименования за происход, особено е, при преговорите с СТО. Но зададох няколко въпроса на комисията. Първият е, е свързан с съдбата на указанията за планинските региони. Комисаря Чолош беше споменал това в негото становище, но сега в крайния вариант това отсъства. По какви причини? В доклада Скота беше подчертано, че има връзка между добавената стойност, управлението на наименованието, както и на обемите. А тази идея не е включена в доклада и още от сега посочвам, че желаем да отново да бъде включена тази връзка чрез изменения към доклада. И един въпрос не ми беше много ясно от направените разяснения. Що се отнася до храните с традиционно специфичен характер, искате а, да а, се отнася това само за преработените продукти ли? и а, да изключите от тази категория продукти, а, които се получават по специфичен метод на производство и а, които ще отпаднат в бъдеще. Това са моите въпроси. Grazie Michel Dantin, molto chiaro. Interverrò anch'io alla fine. Благодаря, Мишел Дантен. И аз искам да кажа нещо. Но първо господин Шмидт иска думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, защото има доста неща. Мисля, че предложението на комисията върви в правилната посока. Радвам се, че комисията взима следва доклада Скота, нещо, което ние одобрихме и то с голямо мнозинство. И наистина идеята е да покажем, че добавяме стоеност към това, което нашите производители а, произвеждат и вместо да и че водим нашите производители по-скоро в посоката на а, а, специфично местно производство, а не на индустриално производство. Именно това е нашата търговска ниша. И радвам се, че сега имаме една по-съответстваща правна рамка и че има все пак индикатори, които разделят отделните понятия, защото наистина има такива. И относно казаното от господин Дорфман за планинските продукти, мисля, че такъв проблем имаме в Шотландия. Но, но ние бихме искали да имаме а, правилна експлуатация на, този, а, на, тази, на това наименование така че продуктите да имат още по-висока добавена стоеност, да бъдат посрещнати добре от потребителите. Благодаря. Благодаря. А сега господин Калиновски. Bardzo panie przewodniczący, имам два питания до комисии. Pierwsze Благодаря, господин председател. Два въпроса към комисията. Първо, защо комисията е решила да стесни списъка с храните за традиционно специфичен характер и индикаторите за тях, само за преработените. Мисля, че трябва да се говори и за не. Тези, за тези, които не са претърпели такава преработка. Е, дали те всъщност са по-непривлекателни за тези, които ще кандидатстват? Мисля, че трябва да стане ясно какво представлява този преработен продукт. И второ, как комисията смята да разгледа системите на продуктите, които вече са вписани в системата и които ще попаднат под новото законодателство и ще има промени. Тоест, доколкото виждам, според новия регламент ще има промени. Мисля, че първо трябва да осигурим един преходен период за тези продукти. Благодаря на колегите и аз искам да кажа нещо накрая, преди да дам думата на комисията по-специално на госпожа Бенита Салас. Относно казаното от господин Дантен, има важни аспекти в нашия доклад за качество. Спомнете си, предполагам, гласувахме го с голямо мнозинство и в комисията, и в пленарна зала. И там има аргументи, които не са включени тук в пакета за качеството, предложено от комисията. относно производството. И моята забележка тук е, имаме както храните с традиционно специфичен характер, така и от планинските райони, които поставят проблем. Но моят въпрос е, за тези продукти, с храни с традиционно специфичен характер, които вече са получили сертификат и сега ще има нова законова разпоредба за тях и е, те ще трябва да променят един вид името си, за да се адаптират, т.е. ще има много наименования. Например, пицата от Неапол, която ще е в тази категория ХТСХ. Трябва да имаме някакво, някакво решение, някакво разрешение на въпроса. Защото доколкото се спомням, този продукт трябваше да чака 3 години преди да получи а, разрешението си и наименованието си. А, ще... Не може ли да имаме някакъв бърз начин за, а, намес... за пригаждане към новото законодателство? Първо ще дам думата на комисията. Ah, Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа, за вашите коментари, за вашите въпроси. В доклада на господин Скота откривам повече елементи, които ни сближават, отколкото да ни разделят и които са включени в предложението на комисията – така че тези предложения имат положителен характер. По отношение на въпросите, които бяха многократно зададени, ще започна, може би, с най-трудното предложение факултативното те обезначения. Е, искахме да групираме няколко такива а, е, обозначения, включени в текста за единната ОП и да групираме всичко това, за да постигнем упростяване. Естествено, че намерението ни не е да заличим съществуващото. Докладчика спомена яйцата, птичето месо, те не са заличени от текста. Има преходна разпоредба според която е, се преминава от сегашния регламент към делегирани актове, докато се приемат тези актове от комисията. Що се отнася до е, другата тема, планинските е, региони, защо те са отпаднали от нашето предложение? Ние разгледахме предложение за етикети за планински продукти. Но този въпрос е много комплексен, сложен. Искаме да добавим допълнителни анализи, така че да постигнем, да стигнем до по- адаптирани към действителността, по-прецизни разпоредби не е, да се ограничим с някакво е, общо указание. Ние е, сме запознати с това искане за етикетите, но бихме искали да бъдем по-прецизни, да се съобразим, да отчетем по-добре реалностите. По отношение на храните с традиционно специфичен характер, искам да ви припомня, че предишната система беше сложна. Система за етикетиране, не ставаше дума тук за закрила на интелектуалната собственост. И тези в сегашните е, разпоредби може да се регистрира продукт, като се запази наименованието, защити се това наименование. Но наистина много е трудно при тези условия да се види кое е в полза на производителя и дали е достатъчно ясно за потребителя. Ние осъществихме едно на оценка на въздействието. Тя е на нашия сайт. И когато е, нещата са по-ясни, това е добре и за производителя, и за потребителя. И обсъждаме преходни разпоредби, но важно е да не се накърнят тези, да не се нанесе вреда на тези продукти, които вече са регистрирани. Споменахте тук и въпросите свързани с производителите. В предложението се отчита положителната роля на обединенията на производители предимства за координиране, комуникация, проследяване, по-добро познаване на възможностите е, за реализация е, на пазара. Но тук е, се сблъскваме с известни проблеми. Защо? Защото на този етап не можем да приемем общ, общи разпоредби, общо регулиране, това ще противоречи на действащите регламенти. Така че всичко, което е свързано с управлението, въпреки че в сега действащото законодателство има съответните разпоредби, например по отношение на пакета мляко, и ако е, приемем това решение, свързано с обемите, е, това ще е, бъдат решения е, за всеки отделен случай. Така или иначе, това ще трябва да бъде по-добре анализирано спрямо конкурентоспособността и а, конкуренцията. А сега в нашето предложение тези предимства са включени. Благодаря, госпожо, казва председателят. А, преди да приключим, ще дам отново думата на докладчика. Искам само да благодаря за всички отговори, които а, ми даде представителя на комисията. Има въпроси, по които постигнахме съгласие, по други въпроси ще трябва да положим усилия по време на дискусиите. Много колеги казаха, че парламентът е взел позиция относно доклада Скотът. Има подкрепа изказана за отделните предложения. И смятам, че позицията и на парламента, и на комисията е една и съща, а именно да се подобрят тези инициативи. През следващите месеци ще имаме възможност да се вземем с този въпрос. Искам да благодаря на всички, които се изказаха и съм сигурна, че ние ще работим много добре заедно. Благодаря, казва председателя. Още веднъж искам да напомня за сроковете. 15 марта е семинара, след това на 28 марта ще се разгледа проекта доклада, на 11 април крайен срок за измененията и на 25 май гласуване в пленарна зала. И така, преминаваме към края на нашето заседание с координаторите. Взехме много важни решения, имаше много инициативни доклади. Ще ви помоля да говорите с координаторите. Искам да ви напомня още веднъж, че на 15... Не, извинете, в 15... 15 часа ще заседаваме отново в пленарна зала. Край на заседанието. Oui, le 2